Председателят. Bueno. Sí, también. Queridas amigas y queridos amigos, reanudamos. Драги приятели, откривам заседанието. Протоколът от вчерашното заседание и приятите текстове са на разположение. Виждам, че никой не желая да се изкаже по тях, така че смят, ги смятаме за прияти. И така, следващата точка от нашия дневен ред е общо разискване по една от най-значимите теми